Colleagues, good evening. Колеги, добър ден. Ora. Buonasera. Allora, la seduta di oggi eh, prevede come punti principali la... Днешното заседание предвижда и дискусия на доклада на господин Салавракос Европейската година на гражданите. Това ще е основният момент. Както и ще дискутираме проблемите в кампания с представители на този регион и ще обсъдим и въпроса с ръко... проблемите с ръководителите на въздушното движение в Испания. Също ще разгледаме и един въпрос, свързан с рибарството. Ще има представители на Комисията по рибарство и на националните парламенти. Ако имате коментари по дневния ред, сега е момента да ги направите. Ако не, приемаме, че дневният ред е прият. Имаме е, известия господин Чичестър, Кашман и още един колега, които ще отсъстват по е, административни причини. Утре в 10 часа и 25 минути ще гласу... и 45 минути ще гласуваме евентуално и по електронен път също, затова имайте предвид и си носете и картите. А ако имате някакви проблеми с това да присъствате утре на вота, моля уведомете ни кой ще бъде вашият завестник. заместник. И сега, точка 6. Добре дошли на представителите на съответните власти, на представилите на Генералната дирекция за околна среда. Доктор Фалке представя вносителите на петицията от кампания. Също сред нас е координатора на екипа, който се занимава с въпросите за отпадъците в кампания, също и представители на провинцията Велино, доктор Камбакоди, генерален директор на отдел околна среда на Лука, също Джузепе Лакунси от провинция Беневенто, доктор Жан Лука Шедо от провинция Казерта – Казаха ни също, че ще има и други представители, но очевидно от казерта няма да има представител. Би трябвало да имаме и представител от общината на Неапол, заместник кмета, но не мога да го видя в залата в момента. Извинете, казва председателката. Джоана Наполитано е представител от Неапол. Троне, che е, insieme е, е, Господин Матроне също би следвал да е сред нас. Той е един от вносителите на петиция, подписана от над 2000 граждани. Той ще дойде малко по-късно. По седма точка положението на ръководителите на въздушното движение в Испания. Ще изслушаме двама представители и също вносители на петицията, т.е. хора, които са я подписали. След това ще имаме заседание на координаторите. А утре сутрин ще обсъждаме реформата на общата политика по рибарство. В точка 10 фонд за дивата природа ще се представят петициите, но те няма да бъдат обсъждани в подробности. След това ще разгледаме и няколко други теми, свързани с две други петиции и там ще присъстват вносителите на петицията. Нямам други съобщения по дневния ред, с което преминаваме направо към точка 2, като искам да ви попитам, имате ли коментари, по протоколите от заседанията от 20 декември 2011, 12 януари 2012. Ако не, приемаме, че се приемат протоколите. И по точка 3, нека да ви съобщя, че утре в края на заседанието на комисията ще получим официално внесена петиция – quindi invito i colleghi che vogliono ad essere presenti domani mattina dopo le. dodici e trenta eh, Темата е такава, че поражда голям интерес. Ще има много е, представители и на пресата сред нас. И ако не възразявате, можем да приемем, че дневният ред се одобрява. Очевидно нямате възражения. И така стигаме до пета точка. Обсъждане на становището на господин Салавракос относно Европейската година на гражданите 2013. Сега нека да ви кажа, че последен срок за изменение е 1 март 2012. Гласуване в комисията ще се състои на 20 март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 Както се вижда, изглежда има някакви проблеми с превода. Всичко наред ли е сега? Сменете микрофона, предлага председателката.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 Извинете ме, нека да започна от начало. Както знаете, Европейската комисия предлага 2013 година да бъде Европейската година на гражданите. Това предложение означава, че ще се проведе една голяма кампания в Европейският съюз. Всяка година ние отделяме внимание на няколко инициативи. по време на цялата година. Имаше. Ето сега се предвижда Европейска година на гражданите. Но, както често се случва, тези инициативи е, се провеждат и им се слага акцент по време на годината, но след това малко заглъхват. И е, Европейската година на гражданите има своето значение не чисто от е, сантиментални причини, а поради факта, че до 2300 година населението на Европа и ще се намали по брой, и ще застарее. А ще се увеличи броя на иммигрантите. Затова ние следва да направим всичко възможно да посрещнем тези иммигранти по възможно най-добрият начин. Има държави като Гърция, които се сблъскват с финансови трудности, но и с проблеми от незаконната иммиграция. Това е проблем не само за Гърция, но и за Италия, за Франция – Марсилия, Испания, Португалия. И ние като членове на едно голямо европейско семейство трябва да обсъдим заедно този въпрос. Защото, за съжаление, ние се възползваме от труда на хората, идващи от трети страни, но не правим усилия да ги интегрираме в европейското общество. Има различни мнения по въпроса в моята страна също така. Аз лично съм член консерваторите, на партия на консерваторите, но а, ние не си затваряме очите пред проблема и смятаме, че е, би следвало да приемаме тези хора, защото те така или иначе ще влязат в нашето общество, независимо дали това ни харесва или не. И би следвало да не правим голямата грешка да ги е, пренебрегваме. Трябва да се търси начин тези хора да бъдат интегрирани в е, гражданска Европа те следва и да са наясно с своите права, за да могат да участват и в свободното придвижване на гражданите. По този начин ние ще засилим и връзките между хората и Европа. Не трябва да забравяме, че съвсем в близко бъдеще в Европа ще има съвсем не малко хора, които ще се установят тук и ще станат част от европейското общество, ще имат право да се предвиждат, да гласуват и така нататък, да се обръщат примерно към нашата комисия по петициите – всички тези права би следвало да бъдат е, подсилени в възможно най-голяма степен. Именно това са темите, които засягам в моето становище. Не искам да злоупотребявам с е, търпението ви. Няма да представям в подробности всички изменения. Вие имате възможност да ги изчетете. Но искам да ви помоля, ако имате предложения за изменения, е, тези изменения да са в обсега на компетенциите на нашата комисия, защото има и е, други е, комисии, които ще се произнесат по темата в рамките на техния ресор. Оставам с е, впечатление, че има голям интерес към тази е, тема е, и други комисии проявяват интерес. Ние в момента не сме много бройни в залата, но мога да кажа, че тази седмица в е, контекста на събитията по економическата криза видяхме, как, е, какъв разрив се получава между отделните граждани на отделните страни. Е, гърците обиждат италианците, германците обиждат е, гърците. Имаше палене на знамена, размахване на свастики и всичко това е твърде притеснително, защото с нищо не допринася за решаване на проблемите – ние трябва да се опитваме да създаваме едно европейско съзнание. Да се надяваме, че кризата ще мине бързо. Ако не мине бързо, могат да минат години, но във всички случаи не бива да е, оставяме да се получават такива разделения, разломи между гражданите на отделните страни. Не следва да се засилват проблемите, които ще ни възпрепятстват от това да съжителстваме. Освен това е добре да размислим добре по подобни теми, защото немалко граждани реагират, макар и може би твърде крайно, на идеята, че ние заставаме зад е, представата за една Европа на гражданите. А, не искаме да има разнобой, разнопосочност на интересите. В края на краищата гражданите са най-важното. Интересите могат да се променят във времето. Това е. Благодаря. Идеите, които изложихте пред колегите, ще бъдат обмислени в подробности. Вашите аргументи са много осмислени за Европейската година на гражданите и действително въпросът трябва да бъде обсъден много внимателно. Благодаря ви, за изложението. Малко се изненадах. В положителен смисъл обаче. Защото познавам някои ваши колеги от вашата партия и не очаквам такава открита позиция да заемате, както вие заехте. Така че е, преди всичко ви благодаря за това, с което можем ние като комисия да се гордеем. После, мисля, че трябва да отразим и възможността гражданите да, очаква, да участват. Е, много е хубаво да осигурим е, прозрачност в администрацията, да, така че и гражданите да имат е, възможност, защото при сегашното положение на нещата все още е твърде трудно. Понякога ми се струва, че системата има за цел да брани комисията от гражданите, а не да защитава гражданите. А в крайна сметка това, което трябва да се постигне е защита на а, правата на гражданите по прозрачен начин. Така че да разгледаме и а, тези възможности за гражданско участие, защото това е много важно за а, интеграцията на граждани, които пък не могат да а, участват пряко. Благодаря. Колегата Каунтис. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз съм нов в тая комисия. Само от началото на годината съм член. И се надявам, че няма да изляза извън кръга на темата Тук се изказаха из... така, колежката изказа изненадата си. Аз е, съм от същата страна, от която идва и господин Салавракос, но съм от е, е, обратната страна на политическия спектър. Но господин Салавракос с това, което той каза и с подадените си изменения, всъщност засяга ред въпроси, които излизат извън традиционния обхват на занимания на консерваторите. И смятам, че той е извършил една много сериозна работа в духа на размишления, които трябва да направим всички ние. Тоест да помислим – по какъв начин подхождаме към правата на гражданите в Европа. Дали постигаме намаляване на бедността с засилване на борбата с бедността, дали намаляваме безработицата с това, че се опитваме да я преодолеем – Именно това са въпросите, които трябва да се поставят в Европейската година на гражданите. Кризата в Гърция не е само економическа криза, тя е криза и на демокрацията и на гражданите. И за това, госпожо председател, мога да кажа, че в тази Европейска година на гражданите ние сигурно ще бъдем залети от е, петиции от граждани от Южна Европа. Ораторът си е изключил микрофона, не може, не стига звук от залата. И текстът на господин Салавракос ни дава теми за размисъл какво да очакваме през следващите години. Съгласен съм с наблюденията, които прави докладчикът. И като нов член на вашата комисия очаквам да работя с докладчика. Благодаря. Аз поздравям господин Сталавраков за а, идеите. Някои от тях а, не се споделят от. А, от всички политически групи в парламента. Неодавна в комисията по а, заедостта гласувахме моето становище във връзка с доклада на комисията от 2010 година по въпросите на гражданството. И колеги от консервативните слоеве е, и е НП е, се противопоставиха на а, въпроси, които са засегнати от вашия, и във вашия доклад, най-вече е, правата на гражданите на трети страни, които пребивават в Европейския съюз. Колегите се противопоставиха на моите предложения да се е, уеднаквят правата на временно пребиваващите с тези на гражданите или постоянно пребиваващите. Споменавате правото на свободно движение, но ние знаем, че това право се отнася единствено до тези държави членки, които участват в а, които са част от визовия регламент, а не Великобритания и Ирландия, например. А, така че, за съжаление, там това право не може да се управлява. Естествено, аз изцяло подкрепям упражняването на правото на свободно движение в целия Европейски съюз, но за съжаление сега нещата стоят другояче. И така напълно подкрепяме това, което предлагате, но ще трябва да се поработи по постигането на тези цели. И в разискванията, които се водят сега а, за по-тясното интегриране, а, трябва да се а, вплете и този въпрос. Дори е, постоянно пребиваващите или лицата без гражданство, се радват на това право на свободно движение, що се отнася до Великобритания и Ирландия. В комисията Либе разглеждахме доклада и там излезе предложение за промяна на заглавието на доклада и той да се нарича не, не доклад за гражданите, а просто за гражданството. Така ще подчертаем гражданството като един въпрос, който а, поражда права за хората, които живеят в Европейския съюз. Общи права. Не знам дали ще подкрепите тази идея, но в, в комисията Либе Докладчика и повечето докладчици в Сянка подкрепиха това предложение да се промени заглавието, така щото да е, подчертаем, че говорим за гражданството във връзка с правата, на които се радват хората. Просто тази страна на гражданството, която води до а, упражняването на а, равни права в Европейския съюз. Те нека повторя. Нашата група май ще подкрепи предложението ви и е възможно да внесем някои работи като изменения, но като цяло подкрепяме доклада ви. Благодаря. Благодаря. Казва председателката и дава думата на следващия оратор. И знаете, аз нещо не разбирам в момента вече разискването или просто докладчиците в сянка изказват становището си. Председателката отговаря, че е, е, от, вече тече разискването. И отново депутатката казва, защото в другите групи обикновено първо изслучваме докладчика, докладчиците е в сянка и после вече общото разискване. Добре, тогава ще кажа общото си становище и после в качеството си на докладчик в сянка ще говоря. Сега, много интересна идеята, която гръцкия колега предлага, защото не говорим единствено за документа, а изобщо за това, което в момента тече в Европейския съюз, процесите, които в момента текат. Говорим за гражданството тази година, но също чрез акта видяхме някои практически страни на гражданството. Надявам се, че в близко бъдеще ще станем свидетели и на един възроден дух на гражданство в Европейския съюз. Нещо, което ще ме накара да се почувствам отново европейска граждан, гражданка. А, така че а, основата на нещата трябва да се състои в това да не създаваме гражданство срещу нещо, а, а да подкрепим изграждането на духа на гражданството като положителен отклик, а не единствено а, като обединяваща сила против нещо, какъвто бе случаят с акта. Мисля, че докладът, становището, засяга в голяма степен свободата на движение. Това е въпрос от огромно значение. А това, което аз бих искала да добавя чрез измененията си е повишаването на осведомеността за гражданството преди а, избори за Европейския парламент, защото не можем да се съсредоточаваме единствено върху свободата на движение. Трябва да изграждаме, както вече казах, и положителния дух на европейското гражданство чрез активно гласуване на местни избори, европейски избори и общи избори. Тъй, че се налага да внесем няколко изменения във връзка с европейските права в преамбюла и в основната част. Европейските граждани трябва да осъзнават правото си да гласуват и да отстояват позициите си на избори за, на местни избори, национални и европейски. Също така правото си на защита от дипломатически мисии на Европейския съюз в трети страни. Това също е едно право, с което разполагат нашите граждани. Свободата на движение е нещо, което а, съществува в Европейския съюз, но гражданите ни трябва да бъдат защитени и, от, и, и извън Европейския съюз от нашите а, посолства и представителства. Трябва да се засегне малко по-явно и ролята на Европейския омбудсман защото не мисля, че много хора а, осъзнават, че нашата парламентарна комисия също има а, подобна функция а, да откликва на нуждите и надеждите на гражданите. Надявам се в четвърти член, да, четвърта точка да се а, е, отрази а, това. А, мерките, които се субсидират от Европейския съюз, в приложението също трябва да бъдат допълнени. Та, това са основните моменти, които ще се засягат в нашите изменения. Благодаря, господин Елмар. Благодаря, госпожо председател. Точно си мислих за това, че европейските граждани, европейските данакоплаци, могат да проявят интерес по отношение на факта, че тук има една зала високоплатени е, служители, които се чудят дали е да нарекат нещо Европейска година на гражданите или на гражданството. Сигурно ще си помислят тия граждани, че това е- са много оползотворени средства и време. А, с това се сещам и за някои дебати в Комисията по заедостта, където също членувам. Там а, разгледахме много различни сравними програми, като например Европейската година на активното устаряване и Европейския паспорт за уменията. И това, което казах в тази комисия е, че тези чудесни идеи а, ангажират мисленето ни на евродепутатите и е доста дълго време ги разискваме. А според мен никой от гражданите, от държавите членки, никога не чува за тези инициативи или из, не изли, и не излича ползи от тези инициативи и изобщо не ги интересуват тези инициативи. Мисля, че и днес се занимаваме с нещо подобно. Не мисля, че някой някога е чувал за Европейската година на гражданите или на гражданството и мога да се обзаложа, че след края на тази година, когато погледнем обратно към нея, по почти никой пак няма да е чул за тази година или е, няма да се е възползвал от нея. Колега по-рано обърна внимание на кризата на демокрацията в Европейския съюз и това бе съвсем правилно посочено. Ако вземем предвид правата на гражданство, нека да вземем предвид и правото на глас в тая връзка можем да отразим и това, че поне в две държави членки в момента има ръководители на правителства, които са им наложени от Брюксел, хора, за които не е гласувано от страна на гражданите. В Гърция проучванията на общественото мнение показват, че гражданите биха гласували за други го. И така, а може да ни харесва Европейската година на гражданството, но не ни харесва това да даваме възможност на европейците да гласуват за своите лидери. Ако попитате някои по улиците на Тина, например, може би някой ще засегне въпроса за правото на работа и правото на нормално работно възнаграждение. Европа е изправена пред много сериозна криза. Много държави членки са в много трудно положение. Ние говорим за някакви езотерични понятия като гражданство, които едва ли са от голямо значение за хората, които горят немския флаг, например, по улиците на Атина. И така, какво е гражданство? Аз представлявам над 4 милиона души в Великобритания и ако ги попитам на какво са граждани, някои ще кажат а, Англия, други Обединеното кралство, трети Великобритания. Предполагам, не повече от един на 100 ще каже, че е граждани на Европейския съюз. А това не е смислено понятие. Да можем да си говорим каквото си искаме, можем да създаваме програми, да чертаем планове, можем полезно да си оползотворяваме времето и да се е, гордеем с това, което правим, но според мен това, което вършим, няма да доведе до нищо полезно за хората, които са извън този парламент. Благодаря. Grazie колега. Е, лонореволе Ефнер. Ефнер. Много благодаря. Следващия оратор има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Всъщност парламентът поиска да наречем тази година година на гражданите и ние трябва да сме много благодарни за предложението на комисията. В същото време обаче виждаме, че ако не се включи нещо повече в това предложение, няма да имаме по-големи възможности, отколкото тези, с които разполагаме сега. Ако ми позволите, ще премина на немски. Ще се възползвам от превода. Der Bürger ins Auge fassen wollen. Und wenn wir eben nicht einfach ако наистина искаме година на гражданите, а не просто инициативи, както всички останали, трябва тази година да е повече от това да казваме на гражданите колко прекрасен, прекрасен конструкт е Европейския съюз, как всички политики са прекрасни. Тоест трябва да, да разширим е, предложението на Европейската комисия. И особено тук, в комисията по петиции, това върху което трябва да помислим е дали Европейската година на гражданите не трябва да бъде година, през която гражданите на Европа всъщност наистина усещат, че биват приемани сериозно и че са на върха на вълната в Европа. Тук не става просто за това да имаме еднопосочна комуникация от институциите към гражданите, а поне този път да поставим ударение върху очакванията на гражданите към институциите, за това да видим какви са техните предложения в действителност да разгледаме начините, по които да вземем сериозно предложенията на гражданите, по-сериозно от обикновено, така да го кажем. И част от това разширяване на предложението, че през 2013 година тази инициатива ще бъде проведена както трябва. Ще започне още през април месец тази година, 2012, но ще трябва малко време, за да може да се разгърне напълно като инициатива, посветена на гражданите, защото тук трябва да се последва процедурата при събиране на подписите. И така или иначе, първите събития, първите мероприятия по същество ще бъдат проведени в началото на 2013 година но ние трябва да се възползваме от настоящата година, за да подсилим всички аспекти, всички страни, свързани с провеждането на подобни инициативи и да популяризираме именно тази кампания. Също така бих казал, че е добре да подсилим диалог с гражданите, за да чуем какви са техните очаквания към Европейския съюз. Това е важно, защото ние получаваме тази отговорност да работим по исканията и очакванията на гражданите. Това имах да кажа и мисля, че това именно е комисията в парламента, която работи по тези въпроси, свързани с гражданите. И нека да гарантираме, че тези полезни аспекти ще бъдат включени в Европейската година на гражданите. Господин Яге, да, благодаря ви много, госпожо председател. Само искам да добавя нещо към казаното от господин Елмер и в същото време малко да му се противопоставя. Аз съм много за провеждането на такива инициативи. Знам, че те си имат и своите недостатъци, но в политиката трябва да се показват силни лидерски умения. И мисля, че Европейския съюз е един от директните преките резултати след Втората световна война. Благодарение на Европейския съюз имаме мир в Европа, да, видяхме и бяхме свидетели на студената война, но без Европейския съюз може би въобще нямаше да стигнем до обединението на Германия. Сега, що се отнася до дефицита? Тук имаме важни политически решения, които се взимат от елитите. Тези решения са правилни. И ние трябва да гарантираме, че гражданите участват в този процес и че го подкрепят. Същия гражданин, който критикува Европейския съюз, понякога променят своето мнение. Когато говорите с тези хора, им кажете, ако не съществуваше Европейския съюз, само на половин час от вашия дом щяхте да се натъквате на граничен контрол, щяхте да имате стена пред своя дом и а, губите правата си в момента, в който стигате до тази стена. Това беше поне случая в ГДР. Тоест, ако нямаше Европейски съюз, определено ще, ще, ще има много повече граници и ограничения. Така че аз съм в полза на това да има европейски инициативи, които да са разбираеми и постижими за хората. Наистина се нуждаем от подобен род инициативи. И мисля, че първата стъпка беше направена след Втората световна война с началото на нашия проект и ние трябва да изпитваме дълбока благодарност към тях но в същото време трябва да гарантираме, че тази идея е разбираема за всеки един граждан, иначе целият проект ще се разпадне. Поради тази причина е добре да получим подкрепата на нашите граждани. Ето защо се нуждаем от тази инициатива. Мисля, че тя е изключително важна, изключително полезна и а, съм за провеждането на Европейска година на гражданите. защото там има плодотворна почва. Ние просто трябва да се възползваме от нея. Да, споменавате демонстрациите и протестите в Гърция, но те се провеждат, защото гражданите там смятат, че не са разбрани от Европейския съюз. Те там се нуждаят от помощ, но не помощ под формата на подаяние, а помощ под формата на разбиране. И мисля, че това биха могли да бъдат правилни първи стъпки в съответната посока. Сега по отношение на самия доклад. Трябва да го разгледаме по-внимателно, да се задълбочим. Само нещо важно тук по Европейската година на гражданите. Как пак казвам, категорично съм за тази идея. Ние трябва да подсилваме правата на гражданите, но в същото време не трябва да забравяме и задълженията защото като членове на Европейския съюз ние се радваме не само на права, но имаме и своите задължения. Аз мятам, че ние трябва да интегрираме иммигрантите повече. Този проблем възниква в много държави, например в Германия. Трябва да се разберат реалностите във всички тези страни. Господин Салавраков си стъкна този проблем изключително добре. Имаме нужда от иммигранти в Европейския съюз заради а, демографските тенденции и ще трябва да положим съответните усилия да интегрираме тези хора, защото не можем да оставим този процес на тях. Ако никой друг не иска да направи коментар, отново давам думата на господин Салавракос, така че той да може да приключи по темата. Благодаря на всички колеги за изказванията. и за доброто отношение към а, моят текст. Когато бях студент, имах един а, професор, който а, казваше економиката, това са очакванията. Но и политиката, това също са очаквания. И не можем да говорим само за това какво желаем да се случи. Трябва да видим какви са очакванията на хората. И тези очаквания сега не трябва да правим така, че гражданите да считат, че не могат да бъдат постигнати. Може би ние не можем да отговорим на всички техни очаквания, но можем да се опитаме и можем да им покажем, че се опитваме. И споделям е, безпокойствата на господин Елмер. Е, действително, ние трябва да бъдем реалисти, но не трябва да не даваме път и на въображението. Не бива да отнемаме на хората възможността да имат очаквания. Също Дъблин 1 и Дъблин 2 трябва да отчетем и тези документи, да търсим възможност за споделяне на бремето при посрещане на емигрантите, защото това бреме в момента в никакъв случай не е споделено. Това не е централен въпрос на текста, но е добре да бъде засегнат също така. И както казват нашите английски приятели, Когато не можеш да се противопоставиш, по-добре да се подчиниш. Председателката, благодаря. Нека да ви припомня отново последен срок за внасяне на измененията 1 март. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Нека да преминем към следващата точка наистина. Тук имаме 26 петиции, които са представени от граждани на кампания. Те са свързани с изхвърлянето и депонирането на отпадъци в тази област. Това е въпрос, който е разглеждан от нашата комисия от дълго време насам, от декември 2009 година. Тогава получихме а, много петиции, от граждани на кампания. Поканихме ги тук. И от този момент нататък отблизо следим събитията в кампания, като там най-накрая беше одобрен план за депониране на отпадъците и този план беше представен пред Европейската комисия. Сега това, което разглеждаме е необходимото прилагане и а, осъществяване на този план, тъй като гражданите на областта все още имат коментари по тези проблеми, а, които са най-вече свързани с легитимността на този план а, при взимане предвид на европейското законодателство. Също така трябва да се вземат предвид и възможностите за осъществяване на плана такъв какъвто е предложен трябва да се види дали той отговаря на разпоредбите, разписани от Европейската комисия. Европейската комисия все още не е разкрила картите си. Планът беше одобрен само преди 10 дни. Изпратени бяха представители в кампания, така че да можем да се запознаем с нивото на осъществяване на плана. Още веднъж се обърнахме към компетентните органи. за да можем да видим как действителност гражданите биха могли да се запознаят с реалната ситуация за това дали наистина е имало промяна на позицията. Тук имаме представители и на администрацията, както казах в самото начало. Те ще имат възможност да вземат думата, за да направят своите коментари. Всички сте получили и екземпляри от коментарите, които бяха направени коментарите, които ни бяха изпратени от регионалния координатор от депонирането на отпадъци в кампания, както и представители на гражданските комитети от областта Чере. Ще чувам коментарите и на господин Томасо, заместник кмет на Неапол. Той ни изпрати коментарите си. господин Санта Кроче ще е, се изкаже първи. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Сега, първо трябва да призная, че за мен това е много емоционален момент да бъда тук отново в тази зала след две години, е, за да ви разкажа малко повече подробности за напредъка, който постигнахме през този период от време. Какво беше най-важното, което постигнахме? Това беше. Нашите действия бяха свързани с одобряването на регионален план за депониране на отпадъци. Планът беше разгледан и одобрен от съвета, от Общинския съвет, който го одобри. В нашия регион бяхме стигнали до ситуация, в която управлението се осъществяваше от специално назначени лица. Но така или иначе планът вече получи своето одобрение от страна на Общинския съвет на Неапол. Вие от Комисията на петициите сте запознати с напредъка по този въпрос. Много е важно тук да отбележа, че процедурите, които бяха одобрени при изготвянето на този план, отговарят до голяма степен на правилата и разпоредбите на Европейския съюз. Добрихме план и за разчистването на много от депата за отпадъци в област Кампания. Един от основните компоненти на този доста сложен план за депониране управление на отпадъци е свързано с привеждането в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз. Обърнахме голямо внимание на кампаниите за повишаване на осведомеността. Взехме предвид целите, стратегическите цели във връзка с околната среда. преди да приемем всички подробности, свързани с плановете. Проведохме консултации с различни обществени групи, включително и представителите на екологичните организации – Надявам се, че ще успеем да хвърлим мостове и с други регионални планове. След като приехме плана, ние го публикувахме, така че той да бъде достояние на широката общественост, гражданите да могат да се запознаят с него. Оставихме достатъчно време за онези, които искаха да направят бележки и коментари. Разгледахме отговорите, които ни бяха изпратени, всякакви коментари, които бяха свързани не само с околната среда, но с други въпроси. И възоснова на работата, която беше свършена, получихме становището на компетентния орган и оценката на стратегическите цели. Както казах, планът вече е одобрен от Общинския съвет. В нашия регион има звено, което отговаря за програмирането. И от звеното планът беше предоставен на Общинския съвет, където премина цялостната процедура на одобрение. Проведохме обаче и отделни консултации с отделните окръзи в областта, така че наистина да можем да се запознаем в детайли с проблематиката и да решим какви дейности трябва да бъдат предприяти. Трябваше да изберем локациите на отделните обекти, така че да се изградят съответните инсталации за депониране на отпадъци. Трябваше, разбира се, да разгледаме и въпросите, свързани с финансирането. Както знаете, в Италия, за съжаление, не достигат финансовите средства за финансиране на отделните региони. Отделени са 150 милиона евро които да помогнат за изграждането на инсталации за разделно събиране и обработване на отпадъци. Това поне е информация, която е получена от Генерална дирекция регионално развитие. Що се отнася до битовите отпадъци, именно те се отразяват неблагоприятно върху региона, защото липсваше до този момент качествено планиране. Именно плановете за битови отпадъци включват изграждането на инсталации за изгарянето на отпадъци, като това да доведе пък от своя страна до производството на електрическа енергия. Това са планове, които са в процес на осъществяване. Също така разглеждаме и събирането на органични отпадъци имаме планове и за този компонент от депонирането на отпадъци, като плановете също са в процес на развитие и одобрение. И разбира се, заради процедурите по нарушение, които се провеждат в момента, ние трябва да разглеждаме по-внимателно и въпросите за общностното финансиране – имаме представители от Зелена, които ще направят коментар по въпросите свързани с плановете в тези населени места. Изградена е инсталация за изгаряне на отпадъци в Ачера. И комисията проведе мисия в, на това конкретно място за да се проследи напредъка, да се проведе на проверка по осъществените дейности на самата система. Можете да посетите вебсайта на Чера, да видите документа. За съжаление, той е само на италиански но там са измерени емисиите в околната среда, измерват се ежедневно, така че във всеки един момент може да се запознаете с стойностите. Що се отнася до производството на енергия от отпадъци, Салерно В Салерно се провеждат експерименти, там експериментално е въведено това производство. И като председателстващ комисията по обществените поръчки искам да ви кажа, че проектът Салерно, при който проведохме съответната процедура, е най-благоприятен и съчетава всички аспекти, свързани както с производството на енергия, в същото време с намаляването на, емисия, на емисиите на газове в околната среда. Тук е много важно да разгледаме и още един елемент от планът в Салерно. Освен трите инсталации, които споменах, които вече са в процес на изграждане, ще има и инсталация за компостиране с биоуправление, като там става дума и за възстановяване на енергия. Тази, тези дейности ще почиват върху анаеробни механизми за производството на електрическа енергия. Но тук имаме пет отделни места за изграждане на инсталации. Може би през 2010 година сте ги видели при посещението на място. Ако тази инсталация за анаеробно производство бъде изградена, ние ще успеем да стабилизираме събирането на органични отпадъци и производството на енергия от тях. Както казах и преди, сега вече се предоставя финансиране за разделното събиране на отпадъци в отделните общини. Постигнахме и споразумение с Министерството на околната среда на кампания и един частен консорциум, който беше сформиран от пакетиращата промишленост. Това, тази съвместна работа е много важна, тъй като се поставя ударение върху събирането на отпадъци от опаковки. Както вече споменах, това е инициатива на Министерството на околната среда на кампания. Вече напредваме значително в нашата програма за разделно събиране на отпадъци разглеждаме събирането на отпадъци в всяка отделна община. Имаме регионален план. И това поощрява разделното събиране на отпадъци във всички общини. Разработихме програми, за да можем да подпомогнем отделните общини в тяхната работа в техните опити да разработят програми за разделно събиране на отпадъци. За съжаление, в някои общини все още това не съществува. Разработили сме и план за намаляване на отпадъците, като се възползваме от ресурсите на нашите регионални администрации в опит да постигнем своите цели. Финансовите средства, които ще се отделят в провинция Кампания са 6 милиона евро в опит да се намалят отпадъците, които се изхвърлят. Не бихме искали да се увеличи компостирането на домакинствата, от страна на домакинствата, особено в селските региони. А също така искаме да въведем образователни програми в училищата, като по този начин се опитваме да предоставим повече стимули на гражданите, за да имат и те гаранции, че водата, която пият, не е замърсена. Тук също имаме участие на ВИК дружествата. Също извин, locali eh, imbottigliate e, e altre azioni di questo tipo che servono a ridurre alla fonte eh. трябва гражданите да получават гаранции, че водата, която пият е чиста. Например, при бутилирането на газирана вода, гражданите получават гаранции, че тя е проверена преди да бъде бутилирана и чиста че а, мисля, благодарение на тези мои думи, отговарям поне частично на петициите, а, които се обсъждат и в моята страна. И мисля, че и за вас би било важно да разберете, че се предприемат категорични действия от страна на властите, както от страна на общините. Именно те са тези, които а, могат да координират действията на всички институции в отделните провинции, в отделните области. В Неапол и в Казерта, които са част от кампания, съществува този а, проблем с отпадъци, които се изхвърлят край пътищата. И в а, тези области сме постигнали споразумение с финансовите органи, финансовите институции, общините и полицията да повишат контрола върху отпадъците, които просто се изхвърлят край пътя. Сега някои от вносителите на петиции поставят особено ударение върху някои типове сметища, където се изхвърля прекалено голямо количество отпадъци. Като тук се включват и автомобилните морги. Установили сме система, която е сходна на системата, свързана с електрически и електронни отпадъци. Какво включва тази система? В местата, в които се сменят гумите на колите, съществува тази отговорност, т.е. хората, които работят там, носят тази отговорност за събирането на отпадъци. Мисля, че споменах почти всички елементи, за които исках да говоря. И това, което каза госпожа Мацони, е нещо, което напълно приемам. По време на нашата среща на 15 февруари изслушахме доклади, информация беше обменена, а следващата ни среща ще бъде проведена на 15 април и след това ще можем да ви предоставим по-актуална информация по действията, които сме предприели. Министерството на околната среда също така подчерта и колко е важно да се поддържа този дух на прозрачност. Като разглеждаме нашите взаимоотношения и с гражданите, и с Европейската комисия, наистина се вижда колко важно е да се поддържа тази прозрачност. Благодаря qualche е, е, petizione. Ако имате въпроси, моля, заповядайте. Председателката благодаря. Нека да продължим сега. Давам думата на представителя на провинция Беневента. За няколко минути ще се опитам да ви представя работата, която вършим вече от няколко години. Опитахме се да се справим с кризата по много категоричен начин и днес можем да заявим, че бяхме един от най-лошо представящите се райони – И стана ясно, че съществуващата регулаторна рамка не можеше да се продължава. Поставихме си цели. За момента не мога да кажа дали ще продължим в духа, в който сме започнали, но искам да подчертая, че благодарение на по постоянните ни усилия ние постигаме нещо, но не можем да се изпълним целите, защото законодателството, регулаторната рамка се сменя непрекъснато. През 2010 година по отношение на разделното събиране на отпадъци повишихме е, цифрата с 42%. Към днешна дата нямаме нови данни, но мисля, че сме стигнали до около 56% разделно събиране. И става дума за всички видове отпадъци. От всички е, области в провинцията. Възнамеряваме да постигнем, може би, 65% на национално ниво. Още тази година ще успеем, вероятно. Което означава, че размера на депата всъщност намалява. В е, резултат на един план, който бе прият и който имаше много врагове, но той бе единствения, който ни даде даде възможност да излезем от е, дяволския кръг, да преместваме буклука от едно сметище на друго. Постигнахме това, защото сме относително малък райони като територия и като население – Един, в момента има само едно сметище и то ще бъде последното в провинция Беневенто. Това сметище е изградено на наклонен терен и поради това има оттичания в е, водата. Затова имаше и законодателни мерки срещу това, срещу сметището. В е, момента се надяваме, че съдебните власти ще успеят да се справят с проблема. Но, разбира се, има и структурни трудности, има и затруднения с финансирането. Все пак успяхме да укрепим, доколкото е възможно, сметището, да го направим по-безопасно и да предотвратим просмукването на отпадни, е, на вредни вещества в е, водите. Регионалните власти се занимават с този проблем и от 2011 година се извършват проверки. В момента вече имаме данни, че няма проблеми. Така че очакваме сега решението на съдебните власти – за да имаме и съответните гаранции. А също така и да можем спокойно да уверим хората, живеещи в провинция Баневето, че проблемът е решен. Изготвени бяха също планове съвместно с провинция Кампания и тяхното приложение ще започне съвсем скоро – Следва да се подчертае, че в е, Беневето не вършихме чак толкова много планираща дейност, защото ние в края на кращата следвахме стъпките на националния консорциум. Възползвахме се от е, спешна помощ по социалният е, фонд много проекти с различни консорциуми е, бяха осъществени. В момента има процедури по два търга за обществена поръчка. Единия за 10 е, години, 212 е, милиона евро депо и още един план, който в момента е замразен. Поради, както казах и в началото, поради е, недостатъчно ясната регулаторна рамка. Тези над 100 работни звена. Risolto invece di nuovo aperto. Anche noi abbiamo questioni ambientali notevoli би следвало да са решили въпроса, но това не се случи. Седемдесет хиляди като евро се отделят като средства за саниране на стари сметища но кризата по този начин само се задълбочава. Всички тези огромни камари, стари отпадъци, просто трябва да изчезнат. Кампания в момента е отговорна да реши този въпрос. Ние не сме в състояние да упражним влияние по този въпрос. Нямаме и средства, не получаваме средства от е, данъчно облагане. Просто защото хората вече нямат, нямат възможност да плащат допълнително. Има изготвен план за събиране на отпадъците и това е изключително важно. Две трети от е, тези стари депа се намират на наша територия. Постигнахме едно национално споразумение с участието на 15 консорциума, които ще търсят е, начини за депониране на специални отпадъци ще се е, създаде и търгове за обществени поръчки за това. Надяваме се, че и други провинции ще се включат в тази дейност. Много важно за нас е въпроса за проследяемостта на е, електрическото електронно оборудване особено. И се надяваме, че моделът, който сме разработили, ще може да бъде възприят и от други региони и провинции. Така че, както казах, е, работим, експериментираме, предприяти бяха важни стъпки, формулиран бе нов план, е, който трябваше да постигне е, различни цели, да, да се формулира различен цикъл на обработване на отпадъците – и се надяваме, че ще успеем да започнем и производство на енергия от е, отпадъци. Започнали сме дейност по тази тема и само след няколко седмици ще започнем със съответната дейност. Е, целта е да се постигне така наречената биостабилност. За момента има проблем само с едно сметище, където просто вече няма място. Затова се страхуваме, че в този пункт няма да имаме и достатъчно координация. Но все пак имаме споразумение. То предвижда да се финансира изграждането на нова инсталация за анаеробно разпадане и основните линии, по които постигнахме споразумение – са именно желанието ни не да се създава една голяма инсталация за преработване, а множество по-малки, за да може включително да се реши и въпроса с специалните отпадъци, примерно отпадъците от земеделското производство. Успяхме да установим с помощта на експерти оценители възможността за действие на една от инсталациите за преработване на отпадъци, е, която се намира в Беневето. Поискахме от банките да поемат част от инвестициите, но до този момент нямаме от страна на банките никакви гаранции, че това ще стане. За момента никоя банка не ни предлага инвестиции и е редно да отбележим този момент. В близките седмици възнамеряваме също да изготвим план за намаляване на отпадъците. Има доста съществена сума отделена за тази цел. Благодаря за подкрепата на местните власти в кампания, защото благодарение на тях получихме тези инвестиции. също така ще внедрим и система за а, обработка на отпадъци и получаване на енергия. Разработени са планове на отделните провинции, разработени са отраслови планове и според мен трябва да огледаме всичко, което е планирано в големи подробности, за да търсим и нови възможности. Сега представителят на провинция Велина. Благодаря. Благодаря за възможността, която ми предоставихте да разкажа какво правим в Авелино съвместно с кампания и други провинции – през 2011 и 2012 година бяха постигнати най-важните резултати след е, един толкова дълго време останал нерешен въпрос с е, отпадъците в кампания. През е, тези две години разработихме и създадохме кампания за, упр... компания за управление на отпадъците, както и за събиране на градските отпадъци. Тук цифрата вече стига 85%. Разделно събиране на отпадъци, за нас това е изключително важно. Нашата провинция вече е постигна 48,78% разделно събиране през 2009. Като не става дума само за малките общини, но и за по-големите градове. В най-големия град с 61% е цифрата на разделно събиране. В 2010 тази цифра се увеличи от 51, 51% благодарение на постигнатите резултати в, е, големия, в най-големия град, където цифрата беше 62%, нямаме още осреднените данни, но във всички случаи те надхвърлят 50%. 69 от общините са постигнали е, минималните изисквания, предвидени в закона, а някои от е, общините вече са постигнали 60% разделно събиране на отпадъците. А, компанията, която се занимава с разделно събиране в Евелино, ще разработи система за разделно събиране на всеки, от всеки отпадъците от всеки отделен дом, което ще намали общото количество на произвеждани отпадъци. Предвидена е система за санкции. А, що се отнася до депонирането, разходите са над средните. По отношение на сметищата, такива на наша територия има три. като едното е само предвидено да се изгради, но все още не е, но не е направено, а две все още съществуват. Едно от тях е предмет на петиция. През 2008 година бе прият е, съответно законодателство, според е, което сметището трябва да бъде изведено от употреба. Бе подадена петиция за другото сметище на нашата територия и през 2007 година бе взето решение за окончателно затваряне на това сметище също така. Тоест, постигнати са важни резултати. Министерството на околната среда предостави финансиране за обезопасяване 6 милиона на тези сметища и в момента се извършват съответните процедури от италианския закон за прекратяване дейността на сметищата. Едно от е, сметищата, което работеше през 2008 и 2009, е, намалява обема си от 50 000 тона е, на месец. Сега в момента приема около 30 000 на месец. Тоест е приемало 30 000 през 2009 и 2010 количеството е стигнало 10 000 на месец, а за цялата 2010 около 68 000 тона са депони... отпадъци са депонирани там. Ние следим ситуацията и действително е постигнато много значително намаление на производството на отпадъци в Ефелино. Освен това много подобрихме дейността си по-разделно събиране на отпадъците. Опитваме се да се справим сами и да не прибягваме до пренасене на отпадъци на големи разстояния. Има създадена публична обществена компания, която се занимава с управлението на отпадъците. И нашата община също провежда допълнителни проверки и наблюдения за това какво се случва с депата и сметищата. Провинцията отговаря за целия цикъл на обработка на отпадъците. 14 000 е, a poco meno di 10.000 una parte consistente. Bali буклук са eh, eh, произведени в провинцията, което отговаря на много голямо намаление на количеството отпадъци. През 2011 нашето най-важно постижение е, че създадохме две инсталации, които отговарят на всички изисквания за опазване на околната среда. Едната е в Монтела за разделно събиране на отпадъците. Тя влезе в действие 2011 година през декември и в Пиено Дардине също има инсталация – която влезе в действие на 5 декември 2011. Вече тези две инсталации имат разрешение за функциониране и те ще обработват отпадъците с анаеробно разпадане. И за да приключим, когато бе публикуван нашия регионален план, и отчета за дейността ни бе изготвен документ, който отразява в подробности политиката ни за е, обработка на отпадъци, градските отпадъци и в последствие ще формулираме стратегия. Нека да подчертая отново, че сме инвестирали 7 милиона евро собствени средства, за да решим а, ред а, критични моменти на цялата тази криза с отпадъците. А, а публичната ни компания се нуждае от а, постоянно финансиране. Работим, както казах, възможно с всичките си сили за преодоляване на тези проблеми и работим съвместно с други общини. Всичко това се случва от 2011 година съвсем регулярно. Но в резултат на започнатите процедури за нарушения са ни спрени европейските средства и те трябва да бъдат е, деблокирани възможно най-скоро, за да можем да продължим нашата работа. Отрасловият план, според е, който ние сме предвидели 65% разделно събиране на отпадъците, включително система за разделно събиране на домашни отпадъци. Надяваме се, че ще постигнем поне 75%. Да, на Салерно. Е, салуто, лей президент. Добър ден на всички. Аз ще говоря от името на община Салерно. За съжаление обаче колегата не можа да дойде с мен, а, но той също би искал да поздрави всички членове на Комисията по петиции в Европейския парламент. Преди да разгледам положението в провинция Салерно, това е най, втората по големина община в кампания, 2,2 милиона са жителите, 150 местни общини. Това е най-добродетелната провинция по отношение на разделно събиране. 2010 година 55%, 2011 година в момента отчитаме резултатите. Най-вероятно 60% сме постигнали разделно събиране. След, за следващата година сме планирали 65%. Естествено и ние сме в криза, има критични моменти, но има и а, места, които се справят особено добре в кампания. А, трябва да се гледа цялостно на една област трябва проблемите да се разрешават тогава, когато те възникнат и така правим в Вселено. Сега, петициите петицията Ченсо Мармерис Мармери. Отговорихме на тая петиция. 26-2007 от Моника Седе за а, сметището Масери. Мога да кажа, че сме доволни от факта, че в а, провинция Салерно а, сме поели ангажимент да разрешаваме проблемите които възникват и а, планираме да закрием сметището Масери. През 2010 година разписахме един законодателен акт, чийто първи член гласи, че това сметище ще се закрие, понеже е в район, който представлява особен природен интерес. После Пасе Делормо, това е запълнено сметище и се наблюдава от провинция Салерно чрез местния оператор. Наблюдават се както екологичните, така и здравословните въпроси от страна на местния оператор. Сметището Масери се е, управлява от консорциум. който наблюдава сметището и е, е наед от е, община Салерна. Мога да уверя е, комисията ви и е, най-вече вас, представителите на комисията по петиции, че у нас в Общинския съвет на Салерно а, сме одобрили вече плана си за депониране на отпадъци. Важно е да се отчете, че това, което сме опитали да свършим и това, което сме постигнали, всъщност е промяна на начина на мислене, както каза представителя на Авелино. успяхме да променим начина на мислене на хората. Вече имаме различен поглед върху отпадъците и тяхното обезвреждане. У нас в Салерно също упражняваме разделно събиране на отпадъци, както и други общини, и сме успели да стигнем в някои райони да достигнем до 85%. Много се гордея от това, което сме постигнали. Определено сме един от най-успешните райони в това отношение и мисля, че сме оказали положително въздействие върху репутацията на района ни. Кампания и нашия, нашата част от кампания са едни от най-красивите места в Европа. Ние сме на Средиземно море, имаме си план. Плана ни е нещо като харта на ангажиментите, които сме поели. Разбираме, че е, Комисията по петиция на Европейския парламент и Европа изобщо следи процесите, но съм убеден, че в крайна сметка ще излезем от кризата. А показали сме, че не само сме в състояние да осигурим ефективна администрация, но понякога се справяме по-добре от всички останали. Именно такъв е случаят в Салерно. Салерно, както градът, така и голямата община, провинцията се развива много динамично, много интегрирано, както казах. Промени се менталитетът и определено има усещане за ангажимент, за преход. Защото ние сме част не само от Италия, но и от Европа голяма Европа. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа пред вас. Тези, които говориха преди мен, посочиха, че в момента сме в процес на изпълнение на плановете си. Те са не просто одобрени, но вече се реализират. Това се оказа възможно, защото разполагаме и с промишлени планове, които се изпълняват от общински компании, създадени от тези, които отговарят за депонирането на отпадъци. Опитваме се да ускорим изпълнението на плановете си. Не само, че разполагаме с необходимата технология, а, правим всичко възможно а, да ускорим процесите, за да а, можем да предоставим ползи на нашето население чрез наблюдение и контрол. Разделното събиране на отпадъци в Салерно се разбира много добре. Много високи са средните показатели и а, е, за 2011 и 2012 година а, е, дори а, е, смятаме, че ще сме в състояние да, пре, да преизпълним нормите. 120 общини имаме, от тях само 60% не са достигнали до а, целта от 50%. Това, което се опитваме да правим в такива случаи, е да се намесваме пряко, така че да гарантираме да осигуряваме помощ при изпълнението на тези изоставащи общини по отношение на разделното събиране на отпадъци. Проведени са някои проучвания, които да помогнат за повишаване качеството на разделното събиране на отпадъци. И някои проблеми, които все още съществуват, са онези свързани с преработката на отпадъци, събрани в миналото по неразделен начин. Надяваме се, че могат да се създадат публично-частни партньорства – така че в крайна сметка да успеем да обработим тези отлежали отпадъци. По отношение на органичните отпадъци, това е един от основните проблеми в нашите общини. 13 000 тона органични отпадъци годишно се преработват. Това не е много, не е голям дял от това, което се събира. Това означава, че трябва да изпълним плановете, които сме приели, за да избегнем преди всичко превозването на тия отпадъци от една площадка на друга. В Салерно има една площадка а, с капацитет 30 000 тона годишно. През следващите няколко месеца се надяваме да успеем да достигнем пълния капацитет на съоръжението. Скоро ще влезе в експлоатация и а, преработвателната станция в Еболе, където капацитетът е 59 тона, преработката е на базата на анаеробно разграждане. Управлява се от консорциум и през следващите няколко месеца ще влезе в експлоатация. 13 000 тона ще се преработят в Вале Лугания, което е в южната част на провинцията. Това е петото съоръжение, петата инсталация, която ще поеме 30 000 тона, които споменах. Ще се обяви търк едните дни. Това, е, що се отнася до органичните отпадъци. В тази връзка в Салерно през последните няколко месеца от миналата година преминахме към крайния етап от изграждането на а, новото съоръжение. Търгът и Търга беше обявен, но община Милано а, изрази някои съмнения а, за това доколко е защитена от мафията тази обществена поръчка. За това сме наложили ограничение за поръчката от 3 години. През тези 3 е, години се надяваме да изтече преходния период, така че в последствие да успеем да изготвим един окончателен план, който да даде възможност за надлежно разделно събиране на отпадъци. Също разглеждаме възможността за намаляване обемите и мащаба на сметищата в резултат от разделното събиране – Провинция Салерно е разделена на четири области. които са, за които са били отговорни четири отделни консорциума за управление на сметищата – Следващите три години пак ще, ще продължат да се ползват сметищата от страна на консорциумите, но това вече няма да са сметища за органични отпадъци. Заводът за преработка на отпадъци в Бативалия а, ще инсталира съоръжение с, с биостабилизатори за да осигури компостиране на определени видове отпадъци. След този етап смятаме, че ще можем да създадем една система, която да е която да вреди много по-малко на нашето население назначен е комисар, е, който да е, отговаря за това сметище и сме вече на един доста напреднал етап. Окончателният проект за изпълнение вече е на лице и съвсем скоро ще обявим търга. С което ще е, приключим цикъл, ще затворим цикъла за обработка на отпадъци. Председателката, благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Наполетано, Неапол. Добър ден! Положението в община Неапол очевидно е, е по-лошо, отколкото други общини на провинция Кампания. Нашето население е много по-голямо и има много особености на нашето положение. В момента в Неапол няма завод за преработка на отпадъци, като се изключат трите, с които все пак разполагаме. Имаме а, един за суха преработка на отпадъци, инсинератората е Чера, но това съвсем не е достатъчно за района на Неапол. Налага се да извозваме отпадъците си в други части на кампания. Двете ни сметища доближават пълния си капацитет. Едно от тях в момента е затворено поради структурни проблеми. Това, което работи в Търцино, още 2 до 3 месеца ще може да поема отпадъци, така че Неапол е в процес на планиране на цикъла за а, обработка на отпадъци, депониране на отпадъци. Това, което става в Бервенто не е ясно, а затова не е възможно общинската, общинската фирма да разписва две или три годишни планове. По отношение на разделното събиране на отпадъци, 30 милиона евро сме инвестирали допълнително. Тъй, че индивидуалните общини да могат да осигурят материално разделното събиране. Надяваме се това да бъде в подкрепа на изпълнение на регионалните планове за депониране на отпадъци. Запо... Работим и с местните органи на властта, за да а, постигаме целите си и да а, затворим цикъла на обработка на отпадъци, нещо, което до сега не се е оказало осъществимо. Съгласували сме плановете си с други области и местни органи на властта. Това в крайна сметка трябва да доведе до интегрирането интегрираното обезвреждане на отпадъци. Имаме и проблеми, свързани с това да се определят места за депониране на стабилизирани а, отпадъци от 0,9 до 0,3. или 0903. Ресорният комисар определил редица каменоломни площадки. Там ще се съхраняват и отпадъци. Това са стабилизирани отпадъци и регионалните заводи, които сме проектирали, е, включват и е, две анаеробни съоръжения. Също така в Неапол ще разполагаме с две компостиращи инсталации 101 и се надяваме до две години да спадне сериозно генерирания буклук. Както Неапол, а, така и в други протенти както в други провинции, през 2010 година сме достигнали до 27% разделно събиране на отпадъци. На някои места е по-висок този показател, но на места в Неапол се е достигнало дори до 60-70%. Средно, обикновен, обаче покриваме 50%, но в някои части на Европа доста изоставаме все пак успяваме да наваксаме, да наваксваме и сме повишили а, нивото на разделно събиране на отпадъци като цяло в Неапол. Председателката няма микрофон. No problem. Thank you very much. Um, and... Благодаря. Много интересен залежал случай е, е един от най-лошите примери е за управление на отпадъци, с които сме се сблъсквали. Отчитаме е, това, че има известен напредък. Приветстваме факта, че в крайна сметка е, ще има регионален план за управление на отпадъци на общинско ниво. Все пак обаче не бива да забравяме, че това стана повече от година и половина след като съда произнесе решението си, че Италия не изпълнява не успява да изпълни европейското законодателство във връзка с управлението на отпадъци в кампания. Имаме сериозни тревоги, които сме оповестили при контактите си с италианското правителство комисаря Поточник през януари се срещна с ресорния министр. Сега, какви са нашите тревоги? все още в провинцията има твърде малко, твърде ниско ниво на разделно събиране на отпадъци. Особено е проблемно това в общия контекст на управлението на отпадъци. По отношение на анаеробните инсталации, за които чухме доста днес. След повече от година след произнасяне на съдебното решение е, е открит само един допълнителен завод. завод следващите се предвижда да се открият в периода от сега до пролета на 2014 година. Също през 2014-2015 година ще влязат в експлоатация нови инцинератори не ни е ясно да има планове за увеличаване на капацитета на сметищата. Също така, връзка с 7 милиона за екобалиране имаме известни тревоги. Та, е, нямахме избор. В края на миналата година изпратихме е, ново официално писмо за уведомление до италианското правителство. Както вече казах, е, постоянно водим разговори с правителството. Ще трябва да направим оценка съвсем скоро. Дали отново ще се наложи да сезираме съда. Особени тревоги ще имаме във връзка с неадекватните преходни мерки, временни мерки, предприяти по общинските планове за управление на отпадъци. Твърде много време още трябва да се изчака за въвеждането в експлуатация на новите, новите планирани съоръжения. До тогава трябва да има адекватни временни мерки. Общинския съвет одобри плана за одобрение на отпадъци, общинските отпадъци, но все още не е одобрен плана за управление на специалните отпадъци. Ако това не стане в най-близко бъдеще, както казах, комисията ще трябва да прецени дали да предприеме следващата логична стъпка, именно отново да се сезира съда. Но все пак обсъждаме това с италианското правителство и ще продължаваме да насърчаваме това правителство да предприеме всички необходими мерки, така щото да приведе положението в съответствие с законодателството на Европейския съюз за управление на отпадъци. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Трима члена са пожелали да вземат думата и нека да напомня на членовете. А, още един има. Искам само да ви напомня, че изоставаме с 5 минути. Господин Хелмар, заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на представителите на местните власти от региона Кампания за изчерпателната информация, която ни предоставиха. Един от въпросите, които исках да задам във връзка с процедурата за нарушение, която е започнала преди 5 години, през 2007 година, звучи доста изненадващо че нямаме ясна картина за това колко са обектите всъщност. И напоследък чуваме и разбираме, че има, съществува вече разработен план, но няма засвидетелстван особен напредък. Много е хубаво, че има планове за инсинератори, за анаеробен разпад и така нататък, но тук отново остава отворен въпроса за капацитета. Чухме много големи цифри, които се споменаха, но всъщност в моето съзнание няма ясна представа за цялостния капацитет, с който се разполага и как се отнася този капацитет към нуждите от обезвреждане на а, отпадъците. Преди няколко а, години всички виждахме а, по телевизията огромните купчени от бокуци, които се събираха по улиците в Италия. И тогава господин Барлоскони посети мястото и направи най-различни обещания по въпроса. Все още ми е интересно дали има купчени буклук по улиците в тези градове, какво се прави по въпроса. Също така се споменаха и някои споразумения а, с оператори на отпадъците от Холандия, също така и по воденето на преговори с други страни. Така че би ми било много любопитно какво е дългосрочното планиране по въпроса, а, дали възнамеряват хората да продължават да транспортират отпадъците по море към други страни или пък планът е да се изгради съответния адекватен капацитет. А, може би е добре да получим и процентното изражение за това колко отпадъци се транспортират за обезреждане към други страни. Благодаря следващия оратор. Много благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко и по-скоро формално ще се, аз мисля, ще се изкажа във връзка с формалната страна на въпроса. А, наистина това са много важни дебати и е много обезкуражаващо, че продължаваме да водим едни и същи дебати по едни и същи въпроси. Очевидно обаче това все още е необходимо. Може би е важно предварително да получаваме всички документи, а не тук на място да получаваме информация за всички тези планове тъй като получаваме огромен обем от информация. Аз искам да се подготвя за тези заседания, както и моите колеги. И искам да попитам дали не е възможно да получим документите предварително. Ако не е възможно, тогава трябва да отлагаме заседанието. Тук става дума не само за депутатите, но и за вносителите на петиции и така нататък. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласен с госпожа Меркес и наистина това са много важни дискусии. Много важно обсъждане провеждане тук. Искам тук да посоча, че преди няколко седмици приехме доклад по отпадъците и е важно да не забравяме този момент. Получихме предварителна информация от госпожа председател, като не искам да задам два въпроса на комисията. На първо място, дали е възможно да се разблокират средствата, които се предоставят от страна на комисията, за да може да се дадат средства на онези, които са положили най-големи усилия при обезвреждането и събирането на отпадъци. Дали би било постижимо да си поставим такава цел? И вторият ми въпрос. Има много слухове за това какво става в Италия комисията подготвя втора процедура за нарушение срещу Италия по управлението на отпадъците. Дали можем да получим малко повече информация по този въпрос? Дали тези слухове са верни? Дали подготвяте втори случай и какви критерии прилагате, за да вземете решение? Много благодаря, госпожо председател. Един въпрос и едно твърдение от моя страна. Чухме комисията, чухме вносителите на петициите, чухме и представителите на област кампания. На мен обаче ми се струва, че нямаме подходяща стратегия за управлението и обезвраждането на отпадъци все още. Това до голяма степен зависи от факта дали ще се разблокират средствата или не. Сега, какви са възможностите пред комисията и какви възможности виждат представителите на кампания за краткосрочното обезвреждане на тези събрани и излежали отпадъци? е, като че ли липсва подходяща стратегия, сметищата са препълнени, като че ли правим крачка назад, кръгът се завърта. Дали поне в краткосрочен план не може да се предприемат някакви действия, които да подпомогнат стратегията, от която се нуждаем незабавно? Или ще трябва да се задоволим само с наличието на дългосрочна стратегия? Извинявайте, става някакво объркване с реда на ораторите. Заповядайте, госпожо. Вие имате предимство, разбира се. Добре, много ви благодаря. Много благодаря за това, че ни представяте напредъка. Ще бъда съвсем накратък. Ще бъда съвсем кратък тук. Ето в полето ми талепоруме то кожо. Всъщност излязох от стаята и... Να είχαμε μια καλύτερη προετοιμασία. Видях, че тук се изказа колежката именно в дух, че е по-добре да бъдем по-добре подготвени. Действително е така. Освен това, не е лошо да чуваме и мнението на вносителите на петициите. Аз и не знам, те на собствена сметка ли идват тук, за да се изказват? Аз съм инженер, познавам действителността в Гърция. И тук се спомена за доклада, който скоро прие парламента – в който се казва, че Италия и Гърция са обект на най-много петиции по отношение на управлението на отпадъците. И всичко, което слушах тук, ми напомни много на аргументите, които се привеждат и в Гърция. Защо обаче има толкова огромен брой петиции по тази тема? Защо е необходимо да се търсят мерки от страна на тези страни за спазване на европейското законодателство? Разбира се, има проблеми, които не са решени. И те са сходни в двете страни. Но, що се отнася до кредитирането, до финансирането за унищожаване на отпадъци, е, би следвало тези средства да се разходват по-удачно за създаване на процедура за управление на отпадъците. Има инструмент, който може да бъде използван а именно да се използват кредити, за да се отговори на очакването на гражданите. Искам да се извиня на нашите гости и да им кажа, че не действаме обичайно така по този начин. Наистина ми е много неловко, че вносителите на петиции са тук дошли, за да ни кажат за своя случай, Отиваме там, наистина провеждаме мисии. Наскоро бяхме в кампания през 2010 година. Тук се говори за планове, обаче ние видяхме там, че тези планове не работят. Видяхме инсталации за компостиране, които просто не работят. Те са празни. Наистина трябва да си помислим дали трябва да казваме, че всичко е наред. Обещахме да се върнем и да видим как се развиват нещата. И трябва да го направим, да поемем това обещание пред вносителите на петициите наистина виждам, че комисията неохотно отговаря на това, което чу преди малко. Хубаво е, че чухме всички тези представения, но трябва да видим много повече резултати, много повече. И ако не ги видим, трябва да си помислим внимателно как се харчат парите на дънакоплаците. и дали мафията не е намесена. Как да сме сигурни в това? Наистина, за нас такова едно положение не е приемливо. И толкова малко време имаме. Е, преминаха всички срокове възможни. Лошо е планирането. И мисля, че вносителите на петиции трябва да се изкажат и това трябва да бъде част от нашия дневен ред. Благодаря ви, тъй като не виждам някой да има допълнителни коментари. Ще дам време за отговор, но колегата Маркос иска да отговори. Само нещо. А тук трябва да сме пределно наясно с въпроса, който а, аз повдигнах и моята позиция по финансирането, по фондовете, а, тъй като този въпрос подлежи на разгорещени дебати и непрекъснато се обсъжда. Според мен комисията ще направи много добре, ако поддържа твърда позиция по въпроса и трябва да се държи на разблокирането на фондовете само единствено, когато Италия отговори на всички условия. Шифика. О, перискри... А може би представителите на регионалните власти искат да отговорят на някои конкретни въпроси, които чуха или пък биха искали да изпратят писмен отговор. Получихме конкретен въпрос по отношение на изпращането и транспортирането на отпадъци извън региона за обезвреждане. Може би бихте могли да ни изпратите подробен писмен отговор. Това може би е най-добрият вариант. Да, имате една минута, може би в рамките на една минута да отговорите. Съвсем накратко да кажа, че италианското правителство е заделило 115 милиона евро, като част от тях – са отделени за справяне с именно този проблем. Разбира се, няма средства от общността, те са блокирани, така че много силно се надявам, с благодарение на тази инициатива и нейното финансиране, ние да успеем да създадем един нормален, регулярен цикъл на обработването на отпадъци. това, което ние казваме, е приемливо за Европейския съюз, ще бъде приемливо, но ние като представители на властите в Италия бихме искали да изтъкнем, че ние работим за разработването именно на един такъв цикъл. Сега да отговоря конкретно на въпросите, които бяха зададени. Докладът, който сме изготвили, включва резултатите от дейностите, предприяти в нашия регион. Тук се казва, че има известно транспортиране на отпадъци към други региони, към инсталации за отработка на отпадъците в други региони. И това присъства в документите като информация. Какви са нашите намерения? Разбира се, ние възнамаряваме е възможно най-скоро да не се налага да транспортираме отпадъци извън нашия регион. Разполагаме с известни средства, които вече споменах, така че с наличието на такова финансиране ние ще спонсорираме разработването и изграждането на инсталации, за да можем да се справим с проблема за управлението на всички отпадъци в нашия регион. Председателката дава думата на представителя на комисията. Uh, Два конкретни въпроса имаше. Един за участието на регионалния фонд. Ние до момента провеждахме следната линия – освобождаваме финансиране единствено когато съществува приемлив план за управление на отпадъците и той се изпълнява. Така че ние следим положението. Общинския план за управление според нас е добра стъпка и на базата на плана за управление на общинско, на общинските отпадъци може да действаме, но не можем да отпуснем струк... пари от структурните фондове, след като няма план за управление на специалните отпадъци. По вторият въпрос, аз казах още при първото изказване, може би няма да имаме друга альтернатива, освен да сезираме съда. Този въпрос ще бъде обмислен много подробно в следващите няколко седмици. Писмото вече е изпратено. Председателката, благодаря. Благодаря на всички за участието. Благодаря за изказванията. Благодаря на представителите на италианските власти. И както предложиха колегите, може би ще е добре е, в бъдеще да ни изпращате писмени документи преди заседанията. Това ще е от много голяма помощ за нас. Имаме и още петиции, които трябва да бъдат обсъдени. Представителя на италианските власти казва, че документите, които е цитирал, няма проблем да бъдат предоставени на комисията. Il mio saluto di benvenuto ai cittadini che sono appena entrati. Добре дошли, да кажем сега на всички, които влязоха в залата в момента с извинения за закъснението. То се дължеше на обсъжданията на петициите до сега. Затова, без да се бавим, дам вам думата на първият вносител на петиция, господин Рупиерес Арегуи. Добър ден, госпожо председател, уважаеми депутати и всички присъстващи на заседанието. Gracias, señor Iturgaiz. Agradezco la gentileza del Parlamento Europeo hacia la petición 33110 sobre la seguridad operativa en el espacio aéreo español. Благодаря на Европейският парламент, че гледа благосклонно на нашата петиция 331 от 2010 година относно положението на въздушните диспетчери в Испания. Също така, благодаря, че толкова бързо превключихте от темата на от управление на отпадъците до проблемите на ръководителите на въздушното движение. От 2011 е, година, когато ние бяхме тук, е, се получиха над 500 оплаквания от е, въздушните диспетчери в Испания. Те бяха изпратени на Европейската комисия с копия до вашата комисия. Там се казва, че са направени проучвания за безопасността, но ние не сме, контроли... не сме консултирани преди да се въведат новите условия от 10 000 души е подписана комисията, която е връчена на парламента. Това са и диспетчери на въздушното движение, така и обикновени граждани, които се безпокоят за последиците е, за сигурността на въздушния трафик при е, положение, че се приемат е, условията, въведени от Испанското правителство има опасения за сериозно увеличаване на броя на инцидентите. Всичко това става в контекста на създаването на единното европейско, така нареченото единно европейско небе, т.е. обединяването на службите на въздушните диспетчери по съответните регламенти испанското законодателство сега създава законовия режим за трудовите взаимоотношения на ръководителите на въздушното движение. Там се покриват въпроси за продължителността на работния ден. Те бяха решени по твърд недемократичен начин – Увеличава се работното време на моменти до над 60% и се сменя в много голям степен системата за управление на въздушното движение и ролята на въздушните диспетчери. Говори се, цитирам, неизбежната нужда да се проведат проучвания за безопасността и правила за управление на, рус, на риска преди да се въвеждат системи за изменение на, на системата за въздушно движение. Също така се предвижда в европейското законодателство да има консултации с професионалните организации, но това не се случва за съжаление, в е, Испания изобщо нищо такова няма. Всички промени са извършени без да се консултират е, специ... хората, които работят в тази област и без да се направят проучвания по управление на риска и проучване на безопасността това сериозно подкопава възможността на работещите в тази област да се справят с новите изисквания. Ние представихме исканията си пред комисията. Всички професионални асоциации в Испания застават за тези искания. Законодателството предвижда да дадат съответните оператори изследвания за риска и за безопасността, но вече 5 месеца това не се случва. Като отново повтарям, че по този начин Испания се озовава в много е, странна позиция по отношение на създаването на единното европейско небе. Тоест, една държава излиза извън а, тази област, която се регулира, регламентира на европейско ниво, тя се поставя сама извън тези изисквания. Тук става дума за техническия персонал, за въздушните диспетчери, за застрахователите. Всички трябва да работят по съответното законодателство в, е, в общ, с общи усилия. Съществува така наречения регламент за единното небе. И ние смятаме, че трябва да се предприемат действия, защото целта на този регламент е да се запазят нивото на качество на управление на европейските въздушно пространство. Европейската комисия може да налага санкции на страните, които нарушават общностното право и членовете на вашата комисия по петициите следва да са наясно, че е много трудно да се продължава по е, този начин. Защото ако вървим в същия дух, съвсем скоро ще има и катастрофи. По съществуващия регламент е, Операторите и ръководителите на въздушното движение са отговорни за безопасността. Но в случая в Испания не се спазват общностните изисквания за безопасност на въздушното пространство и съответно въздушните диспетчери няма да бъдат и застраховани. Те, те вече работят под натиска на заплахи, с паника и под стрес, което също нарушава принципите на създаването на единно европейско въздушно пространство. По никой начин не следва да се заглушава е, посланието, нашето твърдение, че се нарушават е, правилата за безопасност и действие на единното европейско въздушно пространство. На нас ни се налага един диктат от страна на правителството. Отнема ни се възможността да работим в е, безопасност Математически изследвания показват, че липсата на ефикасен диалог с въздушните диспетчери увеличава много с 75% вероятността да се случат сериозни катастрофи във въздуха. Много съжалявам, че трябва да кажа това, но се налага да го кажем, защото националната администрация не прави нищо по въпроса. Въздушното пространство на Испания се озовава в позицията на подчинено или по-низко по важност от е, общото европейско въздушно пространство и е редно всички въздушни компании, които извършват полети над е, испанското въздушно пространство, да бъдат уведомени, че има сериозни проблеми с безопасността там. Испанските въздушни диспетчери не са в състояние да понесат изискванията които и отговорността, които им се налагат. с новото законодателство. Ние не можем да оставаме мълчаливи и негласно да допринасяме да се увеличава възможността да се случи нещо трагично. Единствено абсолютното спазване и съответствие на националното законодателство с общностното ще може да реши проблема и да създаде нормални работни условия за испанските ръководители на въздушното движение. Благодаря. Сега даваме дума на следващия представител, господин Гарсия Хил много моля обаче, ако може по-кратко да говорите. Да, разбира се. Благодаря, е, господин е, Итургайс. Добър ден на всички депутати. Синдикатът на авиодиспетчерите, чието председател съм аз, се говори пред парламента през 2010 година, за да възрази срещу е, Председателя, моля, моля оратора да говори по-бавно. Ами тогава ще ми отнеме повече време. И така, моята организация прие намаляването на работното възнаграждение с 50% тогава. Сега обаче а, сме разтревожени, че Според данни от предното правителство се увеличил броя на... се увеличил обема на пътникопотока. Това поражда е, тревоги за безопасността на е, пътниците. Е, по принцип е е в разрез с професионалната етика да говорим за неуспешни действия от страна на ръководни кадри, които не разбират от нашата работа. 200 милиона, 200 милиона са а, пътниците, които използват испанското въздушно пространство годишно. До сега се публикуват само тревожни данни, 47 близо критични инцидента през 2010 година, което това съответства на нула в Великобритания. Както като също това въжи и за реалните катастрофи. Даваме си сметка, че европейските правила не са паднали от небето а, и а, те водят до редица последици. Нека да дам някои примери. Няколко от нарушенията, две нарушения всъщност има, едно по регламент 1035. Трябва да съществуват процедури, които да гарантират безопасността, тогава когато настъпват промени в оперативните ни системи. Нека да повторя какво направи АЕН с този регламент. Това, всъщност това, просто повтарих това. А второто нарушение е на разпоредбата, че системите за управление на безопасността трябва да гарантират отдаването на максимален приоритет на а, максималната безопасност при управлението на въздушния, въздушното движение. Аз представлявам един орган, който е, е обект на сериозни нападки, никой не се вслушва в професионалните ни становища. Предният председател на АЕНА каза пред няколко дена, че голям, най-голямата му грешка е, че не е преговарял за промени. Националната агенция за въздушна безопасност не само не изпълни тези препоръки, но а, се опита всъщност да накаже а, авиодиспетчерите. Те заплашват 20% от нашите авиодиспетчери с глоби. Та, въпросът ми е кой определя а, всъщност а, кой определя размера на глобите? Именно АЕСА, Агенцията за безопасност, определя тия глоби. Агенцията не е правила какъвто и да било опит да провери или да подведе под отговорност доставчика на услуги за намаляване, на, за нарушаване на изискванията за безопасност това нарушава и друга разпоредба от същия регламент, която гласи, че компетентните органи гарантират проверката на а, спазването на изискванията за безопасност преди определена на оператор. Предното правителство се опита да проведе тези е, наказателни акции през, през деня на общите избори 19 ноември. Ясно е, че това а, правителство ще загуби изборите и искаше да им а, завещая чаша от, да завещая чаша отрова за следващото правителство. Тези дисциплинарни процедури бяха изпълнени в деня след изборите, когато социалистическото правителство изцяло, а, когато всъщност изборите, на които падна правителството, социалистическото правителство. Всичко това е обмислено с цел да подрине новото правителство. Така че това не е някаква невинна грешка. Има и а, наказуеми елементи в а, а, това действие. Повдигнати са и наказателни а, обвине, е, и обвинения срещу някои от а, авиодиспетчерите. Как може да се твърди, че ние бихме се държали по такъв начин, когато ние сме хората, които отговарят за безопасността на хората? Как може да съществува безопасност на пътниците, когато тези, които отговарят за нея, а, са обект на а, такива нападки? И така, неизпълнението на регламенти и директиви, свързани с, безопасно, с безопасността, както и а, нормите за заетостта и труда е нещо особено тъжно. Аз съм приготвил един списък с нарушения, които се извършват. Днес говорим пред вас, за да изразим надеждата си Европейския парламент да се намеси, да се проведе разследване и да се разкрият чудовищните действия на предходното правителство. Когато говорим за безопасност, трябва да се разграничават различни нива. Нека да гледаме на а, безопасността като на глава лук, която се състои от много ципи, много слоева. В Испания този лук, тази глава лук е много оголена. Слава Богу, обаче не са настъпили сериозни катастрофи. Надяваме се да можем в бъдеще да работим съвместно, за да ги избягваме. В момента единствената ни отеха е, че правим всичко възможно сега да популяризираме протеста си във всяка възможна институция и най-вече в Европейския парламент, която е крайната инстанция на защита на обще... на обществените интереси. Надявам се, че успях да ви запозная с някои елементи на испанското законодателство, които са в разрез с европейското такова. Вие сега ще трябва да прецените дали сме прави, дали безопасността в Испания се гарантира, защото в други страни е, безопасността е гарантирана и това е доказано бихме искали да упражняваме професията си в атмосфера, в която сме в състояние да гарантираме безопасност, защото това в крайна сметка ни е работата. Сега думата има комисията. Merci de, de donner à благодаря, че давате на комисията възможността да отговорим на тези е, твърдения. Генерална е, дирекция движение се занимава с въздушното движение, получила е петициите. И е, казусите, повдигнати днес, са дискутирани нееднократно. В тях се съдържат обвинения, които обаче не се доказват, не са поддържани от е, доказателства за това, че испанското законодателство не изпълнява изискванията на европейското. Тук се цитира регламента за единното въздушно пространство и се твърди, че европейската законова рамка не го спазва. Вносителите на петицията твърдят също, това бе потвърдено и от съда. Този е, казус е в обсега единствено на националното законодателство. тоест, аз лично а, е, не отговарям за тази тема. А, Вносителите на петицията призовават Европейската агенция за въздушно движение да направи на място проверка. Ние с нашите колеги е, наблюдаваме дейността на ЕАЗа. Разбира се, Испания не е приоритетна страна на ЕАЗа, защото в този списък на приоритети на първо място се намират случаите, е, където има най-сериозни нарушения на изискванията за безопасност. Но ЕАЗа прояви е, гъвкавост и се съгласи да направи една административна анкета или проучване. Но комисията е, не желая в края на кращата да бъде манипулирана ЕАЗа. Е, както казах, много от тези твърдения и обвинения са свързани единствено с национални правомощия и не може да се очаква, че е, европейското законодателство има отношение към тях. Е, Европейската агенция за сигурност на въздушното пространство бе достатъчно гъвкава да се съгласи да се направи едно административно проучване по въпрос. Колега Бостинаро. Господин Бостинаро. Грация, оноревале президенте. Много благодаря, госпожо председател. Сега. Тук имаме въпроси, които са силно специализирани или са от изключително значение за въздухоплаването в Испания. Какво е първото ни наблюдение? Просто отказвам да повярвам, че асоциацията, която представлява ръководителите на полетите в Испания – е успяла да привлече толкова а, хиляди души за една несъществуваща кауза. Ако смятаме, че те се мотивират само от профсъюзни причини, бихме били наивни. Така че не мога да се съглася с, с становището на комисията. На второ място. В, в своята петиция вносителите споменават статистически данни, които са много важни за безопасността на въздухоплаването в Испания. Никой от присъстващите в залата не е специалист по безопасност на въздухоплаването. Поради тази причина съм на мнение, че трябва да поискаме от испанското правителство да ни информира чрез официални документи, колкото е възможно по-скоро, и имам предвид в парламентарни <laughs> измерения. Тоест, парламента трябва да получи информация дали твърденията в петицията са, отговарят на истината или не. Също така искам да се обърна и към комисията. Взимайки предвид вашето твърдение, вашето изказване, вие казвате, че безопасността на въздухоплаването е проблем на испанското правителство, но прилагането на законодателството а също така и начина на действие по тези въпроси влиза в правомощията на комисията, когато комисията е сезирана по отношение на съществуващи рискове. Именно тези въпроси бяха уточнени от носителите на петицията. Има, искам да повдигна и още един компонент. Тук не става дума за социални права. Въпреки, че в петицията се споменават социалните права, тук най-важният компонент на петицията трябва да бъде сигурността, безопасността на полетите и въздухоплаването за тези 2 милиона души годишно ако комисията чрез генерална дирекция МУВ и Спаското правителство ни уверят официално, че стандартите са, а, че се отговарят на стандартите и няма абсолютно никакви рискове, а, тогава вече трябва да поставим искането на вносителите на петицията под съмнение. И не на последно място предлагам петицията да остане отворена докато не получим те пределно ясни отговори по официален път. Също така обмислям изпращането на тази петиция и до Комисията по транспорт, така че нашите колеги там да проверят дали различните аспекти, които са разгледани от вносителите на петицията, са правилни. Най-вече по отношение на оценката на Европейската комисия и дали тази оценка отговаря на стандартите и очакванията на парламента. Единствено по този начин а, бихме могли да предоставим точен и правилен отговор на носителите на петициите, които присъстват тук. Благодаря на господин Бощинаро. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Άκουσα τους συναδέλφους, τους... Благодаря. Аз е, изслушах и вносителите на петицията и искам да се изкажа от името на Обединената левица, а най-вече и от името на Уили Майер, моят колега, който е възпрепятстван да е, присъства тук, но ми даде информация. Първо, съществува сериозен проблем за сигурността на полетите. И искам да запитам комисията дали цифрите, които предоставят въздушните диспетчери, се поставят под съмнение. И ако това е така, вие може ли да ни дадете по-точни цифри? защото, както изглежда, Испания, поне по мнението на ръководителите на въздушното движение, Испания, която отговаря за 5% от трафика в европейското въздушно пространство, има много по-голям процент на инциденти и проблеми. И нещо трябва да обяснява този по-голям процент. Трябва да има някакво обяснение за това. Съвсем логично е да, да решим, че има причина да се получават такива цифри. Е, при положение, че работата става все по-интензивна, това също може да бъде едно от обясненията. Затова искам да попитам комисията Какви са а, елементите от информацията, която и от исканията на въздушните диспетчери, които нямат отношение към общностното законодателство? Защото знаете, че тук става дума и за граждански права, и за права на отделната личност, и за економически права. Но в края на краща става дума за основното право на европейските граждани да се придвижда, е, придвижват в сигурност. И тогава кажете ми, кое се покрива от европейското законодателство и кое не. Нека да а, е, формулираме ясно тези права и да решим кое е законодателство, на кое ниво отговаря за тях. Но не е просто да казваме, ами това не се отнася до европейските е, правомощия, защото е, гражданите на Европа всъщност нямат формулираното право да се движат в е, безопасност. Дайте цифри, ако можете, аз е, не бих е, бил против, както бе предложено, да се даде петицията и в комисията по транспорта, но междувременно ние не можем да останем безразлични. Това не е... Не можем да казваме, че това е просто испански проблем и ние не можем нищо да направим. Благодаря, господин Мартинес. Много благодаря, госпожо председател. Говоря лично от свое име. Чували сме за тези проблеми и преди това, чували сме мнението на комисията. И а, искам да се върна към думите на ръководителя на Евроконтрол, който беше поканен е, и който излезе, което означава, че нашата работа до някъде се обезмисля, защото след като става дума за работа на Евроконтрол, Евроконтрол трябва да отговаря по тези въпроси. Може би нашите решения нямат никакво значение за тяхната работа и Евроконтрол няма никакво отношение към въпроса. Ето тук имаме едно писмо с подписа на генералния директор може би наистина, да, правителството се а, смени, променила се ситуацията. И в този случай нарушенията на испанското законодателство не са нарушения, които трябва да бъдат разисквани в Европейския парламент или в тази комисия, защото ние нямаме подобна отговорност да обсъждаме вътрешното законодателство на Испания. Разбира се, въпросът продължава да е висящ, продължава да е тревожен. Нямам нищо против така да остане отворен въпрос, колкото време е необходимо, за да се предоставят съответните обяснения. Тук сред нас има хора, които прелитат над Испания. Ползваме испанското въздушно пространство. Аз съм един от тези хора. И ако приемем тази информация, излиза, че това е едно изключително опасно начинание. В този случай, може би, трябва да ползваме други средства <laughs> за транспорт, за да изпълняваме своите задължения като депутати в Европейския парламент. Разбира се, хората, ако са убедени в своята позиция, могат да си я отстояват. Но има органи, които са натоварени с съответните отговорности и трябва да решат тези въпроси. Какво излиза, че всъщност е, отговорността се премества на неправилното място? Благодаря ви, госпожо председател señora presidenta. Yo sí empezaría por esas palabras de... Господин Тургайс, благодаря, госпожо председател. Ще почна с това, което каза току-що колегата във връзка с писмото от директора, генералния директор на Евроконтрол. Не получихме всъщност отговор на запитването си и това е доста разочароващо. Когато дойдоха вносителите предния път, е, ние поискахме Евроконтрол да ни даде информация по този въпрос. Не знам дали Евроконтрол е, не проявява интерес, защото е безотговорен. Не знам защо, но това така и не стана. Става въпрос за въздушното движение и контрола му, а така че трябва да слушаме тези, които се занимават с това. Някой каза, че това няма връзка с евроконтрол, само че и а, комисията по петициите и вносителите настояваха Евроконтрол да бъде представен на това заседание, да дойдат Казва се, че трябва повече информация от правителството, от най-различни органи и аз нямам нищо против да се е, остави открит този въпрос и да се получава информация. Но аз лично бих искал Евроконтрол, Евроконтрол извинете, да дойдат и трябва да им кажем, че сме разочаровани от това, че не отговарят на Комисията по петиции на Европейския парламент. Следващия оратор. Накратко ще се изкажа. Аз подкрепям това да се обърнем към комисията и подкрепям това, което предложи комисията да се е, приобщи и агенцията. Трябва да признаем обаче, че не е в правомощията ни сериозно да подходим по същество към е, този въпрос, но мисля, че трябва да подходим много сериозно и да кажем, че това положение е недопустимо. Това е което мога да кажа. За сега, за сега можем само да благодарим на вносителите. Че, una реплика дел... Un minuto per la replica, prego. Една дума за отговор. Една минута за отговор. Спомена се вече този въпрос. Две години обсъждаме тая петиция на много заседания с Европейския парламент и изобщо Европейския съюз. И е, постоянно се прехвърля топката между социалните въпроси и транспорта. Комисар Рединг, Рединг каза, че това определено е въпрос свързан с въздушния транспорт, но Сим Калас не прие това като част от собствения си ресор. Продължават да се опитват да го избутат към социалните е, въпроси. В, на това заседание пак се е, твърди същото. Това е проблем на въздушния транспорт. Господин Мартинес го няма, но аз ще кажа каквото искам да кажа. Той няма никаква представа за какво говори. Испанското правителство не е изцяло, не е 100% отговорно за безопасността на е, въздушното движение, защото единното европейско въздушно пространство минава над границите. Прияти са множество регламенти, има много правила, които не се спазват още от тяхното обнародване. Ние, както вече казах, се занимаваме с нещо, което не е отговорност на Испания, но сме в положение, което просто трябва да действаме незабавно. Не става въпрос за испанското правителство. Ще давам думата и на колегата да каже нещо. А, госпожо председател, може ли аз за 20 секунди нещо да кажа? Имам един въпрос който мисля, че е важен. Важно е да го задам преди да дам думата на другия вносител. Ние, евродепутатите, трябва да знаем това. Дали, ако този въпрос е разглеждан от гледаща на социалните въпроси, искаме да знаем защо. Защо не във връзка с транспорт? Ако може комисията да поясни това. Когато бе внесена петицията, тя бе внесена възоснова на испанското законодателство, което им а, отнема възможността да работят а, в е, допълнително голям брой часове. И Именно, тъй като ставаше дума за работа за определени часове при интензивен труд, бе е, отредено тази петиция по силата на хартата и на основните договори. Е, тази петиция бе изпратена в Генерална дирекция за етост, като Генерална дирекция предвижване даде мнение. Госпожа Рединг действително е, даде пояснение, че не може да се е, определи работата на въздушните диспетчери като е, на принудителна работа за това е, вече се запази петицията с същия номер, но се сложи акцент върху безопасността на въздушното движение. Сега, ако една петиция е подадена вече и след това вносителите кажат, че аспекти от нея се отнасят и до други ресори, тя съответно бива поета от различните е, генерални дирекции. И до този момент ние не сме открили никакво несъответствие между националното и общностното законодателство в това отношение. И ако има елементи от е, испанската процедури за въздушна безопасност, които нарушават е, европейското законодателство, комисията щеше да се самосезира с цел да наложи съответни изисквания за спазване на условията за въздушна безопасност или щеше да постави съответните въздушни компании в така наречения черен списък. Благодаря. Para terminar, Uh, one moment. Do you want to take the floor first? Mr. Mm-hmm. Bolsonaro first and then... Господин Бозинаро и после ще ви дам думата. Е, само една кратка бележка. Мисля, че е много важно сега да изясним всички аспекти на въпроса, защото когато някой тук пред Европейския парламент повдига въпроси свързани с въздушната сигурност в една от най-големите държави членки с а, един от най-големите пътникопотоци, а, това, то, този въпрос трябва веднага да намери отговор, така щото да се възстанови доверието в европейските институции и ведомствата, отговорни за въздушната сигурност. Отговорете на въпроса. Що се отнася до правата на гражданите, съм напълно съгласна, съгласна с вас. Ако в някакъв момент се поставя под въпрос сигурността на пътниците, съвсем ясно е, че испанското въздушно пространство щеше да бъде затворено. Е, Евроконтрол е управител на е, мрежата от е, организации на ръководителите на въздушно движение. И до към днешна дата не сме получили никакви данни, че има подобна опасност. Термино, термино 10 секунди para контестар al сеньор Бостинару и al сеньор... Само 10 секунди да отговоря на господин Бостинару и господина, който напомня как се казва. Всичките данни са от доклада за оценка на изпълнението, доклада на Евроконтрол от 2010 година. На сайта им го има. Сега възоснова на цифрите за обема на въздушното движение се основава това, което казваме. Данните за 2010 година съдържаха 47 происшествия А и съответния брой инциденти категория Б. И просто те са нараснали. Това исках да е, посоча. Ако няма други коментари, както каза колегата Мартинес, това не е. А въпрос, към който можем да подхождаме е несериозно, с лека ръка да а, го закриваме. Трябва да намерим отговорното лице. Представете на комисията. Благодаря. По отношение на доклада, а, вносителите на петицията са, на Евроконтрол са, внесли, са базират своите данни на базата на проекто доклад. А тези проекто доклади се дават на всяка отделна страна да даде своя коментар. Тя съответно ги коригира и след това се изготвя окончателния доклад. И когато бе а, изготвен окончателния доклад за Испания, тези 47 инцидента от категория Б, за които се говори, не съществуваха, не фигурираха в доклада. Va bene, eh, voglio dire, poi alla fine sarà anche a noi nella valutazione finale di... di... Ne creiamo. Трябва да анализираме всичко, което сме получили като информация. Трябва да го оценим и да излезем с решение. Разполагаме с петициите, които до сега биваха приемани. въпрос а, а, дали това е общо европейска компетентност или националност, трябва да го проучим допълнително. Така че оставаме отворен въпроса. За сега колегите от Комисията по транспорт също ще го разгледат. Не можаха те да дойдат на това заседание, защото и те имат свое собствено заседание в момента, за съжаление. Мисля, че а, можем да вземем предвид да, идеята на господин Гостинаро да а, препратим този въпрос на Комисията по транспорт, за да получим становище от тяхна страна. За сега ще спрем процеса в тая комисия по този казус. Ще изчакаме становището на Транспортната комисия и ще видим нататък. Благодаря ви. Още веднъж се извинявам за закъснението на разискването по вашата петиция, но се надявам, а това, което свършихме днес, да доведе до бъдещо решение на този проблем. Благодаря.